Аз от името на комисията Либе и асоциираните комисии ИТРЕ, АВКО и ЮРИ. От името на комисия АВКО по конституционни въпроси сред нас ще председателства госпожа Спинели, от името на Юри ще председателства госпожа Ферара, от името на ИТРЕ господин Кели. Сред нас са и първите заместник председатели на комисиите ИМКО и КУЛТ. От името на КУЛТ сред нас ще е госпожа Кораца Билт, а от името на КУЛТ госпожа Верхаен, която ще представлява председателката на комисията. Опитахме се да гарантираме колкото се може по-широк достъп до днешното изслушване. Надявам се, че и за колегите то ще е колкото се може по-демократично и открито. Днешното изслушване е първото от поредица изслушвания. След решението взето от председателския съвет на 12 април 2018 и след срещата с господин Закърбърг на ниво председателски съвет на която мнозина от вас може би са присъствали. Целта на днешното и последващите изслушвания е по-различна. Възнамеряваме да проведем подробни разисквания с основни действащи лица в скандала с Кембридж Аналитика и Фейсбук. Целта на тези изслушвания е да задълбочим представата си за случилото се, да си извлечем основни полки и да очертаем възможностите за използване на инструментите на Съюза в бъдеще. Днешната първа част ще ни помогне да очертаем контекста, да разберем в подробности какво се е случило, защо и как се е стигнало до тук. Второто изслушване ще е на 25 юни, а третото на 2 юли. В някои от тях ще участват представители на Фейсбук. В днешното изслушване няма да участват такива. Нека Веднага започнем с изслушването. Предстои да изслушаме интересни изказвания на панелисти, но нека преди това ви запозная с процедурата. Тя ще е бърза и лесна. Ще има по един въпрос от евродепутат, последван от отговор от експерта, към когато е бил отправен въпрос. Преди днешното заседание политическите групи се споразумяха да разпределят 27 слота за въпроси. Политическите групи бяха помолени да посочат имената на членовете, които ще се изкажат от тяхно име, на базата на което бе изготвен и списъкът на ораторите. След изложенията на панелистите, първо ще дам думата на председателите докладите на участващите парламентарни комисии. След това ще давам думата, следвайки списъка на ораторите. Нека ви припомня, че имате най-много по една минута за въпрос. Следва също да посочите на кого искате да зададете въпрос. Не задавайте просто общи въпроси, тъй като ще получите само един отговор. Затова и бъдете така любезни да посочите към кого отправяте въпроса. След това всеки от панелистите ще има по две минути за отговор. Ще прекъсвам всички унези, които надхвърлят едната минута за изказване. Ако има колеги, които не присъстват, но са в списъка на ораторите, ще давам думата на следващия след тях колега по списъка. Ще ви представя панелистите. Всеки един от тях ще излезе с кратко уводно изложение. Сред нас е господин Санди Паракалис, главен стратег в Центъра за хуманни технологии и бивш ръководител на отдел операции във Фейсбук. Сред нас е госпожа Карл Кадваладра, главен журналист в Guardian, която разпространи новината за Фейсбук и Кембридж Аналитика и разследва случая. Сред нас е госпожа Елизабет Денхам, ръководител на надзорния орган за защита на данните в Великобритания. С нея е господин Джеймс Дипъл Джонстон, заместник директор на органа. Сред нас е и професор Дейвид Карл, учен от Нью Йорк, който е завел дело в Обединеното кралство. Изискал е от съда да изиска от Кембридж Аналитика да разкрие методите, които е използвала за изготвянето на психологически профил на този учен. Сред нас е Кристофър Лайли, подал сигнал за нередност и бивш директор на отдела за научно-изследователска дейност в Кембридж Аналитика. Сега преминаваме към уводните думи на нашите гости. Ще дам думата на Санди Паракалис, главен стратег в Центъра за хуманни технологии и бивш ръководител на отдел операции в Фейсбук. Благодаря ви за възможността да се изкажа днес пред вас. Казвам се Санди Паракалис, главен стратег съм в Центъра за хуманни технологии, нова организация с идеална цел, която иска да обвърже технологичния интерес с интересите на човечеството. През 2011 и 2012 ръководех отдел операции в Фейсбук. Тогава отговарях най-вече за защитата на данните на платформата Фейсбук. Днес ще си изкажа пред вас за случилото се с Кембридж Аналитика от гледна точка на Фейсбук. Ще опиша и възможностите за подобряване на положението. Преди да ви дам конкретни примери за това как бе замесен Фейсбук в скандала с Кембридж Аналитика, нека накратко ви изложа как функционира платформата на Фейсбук. Какво трябва да разберем за тази платформа? Трябва да сме наясно, че това е услуга, която компанията предлага и която дава възможност на разработващите външни приложения да разработват приложения, които имат достъп до данните на ползвателите на Фейсбук. Тази система система функционира както в мрежа на стационарни компютри, така и на мобилни устройства. Един от основните изводи, които трябва да си направим във връзка с това. Основното нещо, което трябва да разберем е как тези приложения получават достъп до данни от Фейсбук. Винаги, когато потребител на Фейсбук иска да използва приложение, свързано с Фейсбук, те трябва да, той трябва да даде своето съгласие на един екран, който изглежда по този начин. Когато потребителят натисне на Allow, даде своето съгласие, всички данни от Facebook, които са свързани с този потребител, ще бъдат предадени на разработващия приложението, като, например, името на потребителя и друга негова информация. Тази информация може да бъде препратена към приложението от страна на Facebook. И тук възниква проблемът с Кембридж аналитика. В момента, в който приложението има достъп до тези данни, Фейсбук няма как да знае какво прави разработващия приложението с тези данни. Това означава, че ако разработващия приложението е недобросъвестен, то той може да предаде тези данни на неуправомощена трета страна. В случая данните са били предадени дори на четвърта страна в лицето на Cambridge Analytica. Друго нещо важно, което трябва да разберем е как разработващите приложения са можели да използват данните на потребителите без тяхното изрично съгласие до 2014, по-точно в някои случаи дори до 2015, приложенията извън Фейсбук имаха достъп не само до данни на потребителите на Фейсбук, но и до данни на техни приятели. А средно един потребител на Фейсбук има 200 до 300 приятели. Тоест, много се увеличи обемът на данни, до които можеше да има достъп от тези приложения. Днес в Нью Йорк Таймс бе публикуван един съвсем нов материал, във връзка с това дали продължава да се прилага тази практика или не. Има доста данни, до които разработващите приложения могат да получат достъп от Фейсбук. Това са данните, до които имаха достъп преди промяната през 2014. Тогава разработващите имаха достъп до това, което са качвали ползвателите във Фейсбук и до по-интимни техни а, детайли, като, например, религиозните и политическите им убеждения. Освен това, разработващите имаха и по-широк достъп до данни, например, можеха да четат и личните съобщения на потребителите. какво се случи с Кембридж Аналитика и Фейсбук, което не бе наред. Първо, нямаше възможност да се наблюдава или да се контролира как се използват данните, след като са били предадени на разработващите приложения. Освен това, имаше достъп и до данни от приятелите на потребителите, без тяхното изрично съгласие. Нямаше също проверка на разработващите данни. Фейсбук разчиташе на обещанието на разработващите данни, на гаранцията, че те са заличили данните. Освен това, Фейсбук не забрани на Кембридж Аналитика да пуска реклами по Фейсбук в края на 2015 година. Тоест в продължение на още две години и половина до март 2018 Кембридж Аналитика продължаваше да публикува реклами. Много са факторите свързани с този конкретен въпрос, но проблемът не се свежда само до Фейсбук или Кеймбридж аналитика. Тази много гъста диаграма ви показвам технологиите за пускане на реклами. Тук има много символи на дружества, които всеки ден преобразуват данните на потребителите в пари. Много е сложно да се контролира една толкова сложна машина. Огромно ще е предизвикателството. Добрата новина е, че общият регламент за защита на данните е много ефикасна първа стъпка в посока към определянето на правата на ползвателите. Но проблемът е много сложен. Ще се спра за това върху четири елемента, по които можете да помислите, когато обмисляте допълнително законодателство. Първо, трябва да се гарантира, че потребителите разбират за какво става въпроса, не само дават своето съгласие. Това е екранът, на който потребителите дават съгласието и който според Фейсбук е в съзвучие с общия регламент за защита на данните. Но линкът, на който можете да прочетете условията и да се запознаете с опциите за вас е с много ситен шрифт. И много е вероятно да дадете съгласието си спрямо Фейсбук, без изобщо да сте прочели нищо. Тоест съзнателно се прави така, че потребителите да дадат съгласието си. Но те трябва да разбират за какво дават съгласието си, а не просто да го дават. Второ, трябва да намерим начини за усъвместяване на стимулите за корпоративните дружества и за потребителите. Един добър пример са предпазните колани, които се използват в колите в САЩ. Тук се намеси много решаващо застрахователният бизнес. страхователният бизнес трябваше да изплаща големи суми винаги, когато имаше инцидент, в който бе замесен собственикът или шофьорът на автомобил. И за тях това беше стимул за повече сигурност. Ако създадем една стабилна рамка за сигурност, то ще можем да окажем въздействие така ще може да се разпространява информация за най-добрите практики сред дружествата и сред потребителите. Рискът може да се разпредели между много дружества. Ако, например, има петролен разлив, по който не може да направи плащането само едно дружество, то сумата може да бъде поета от повече субекти. Освен това, трябва да има и програмен достъп до данните за потребителите онези дружества, които проявяват интерес, трябва да защитават данните на потребителите. Няма да си свършим работата само с правила. Тук виждате историята на моите търсения в Google от преди няколко години. Тя се съхранява все още от Google. Знам, че се съхранява, тъй като използвах един инструмент, My Activity Tool, и видях доста раздразнен, че Google е запазил тази история на моите търсения. Много малко потребители обаче си правят труда да направят това тъй като използват много различни услуги и тази информация е разпръсната по тези услуги. Ако изискаме програмен достъп до функциите за защита на данните на потребителите, ще създадем едно ново поколение компании, които помагат на потребителите да управляват данните си или да ги събират и да ги прехвърлят към други компании или пък да ги заличават, ако вече нямат нужда от тях. И четвъртият и последен фактор, върху който ще се спра. Когато обмисляме ново законодателство, е много важно да мислим за по-малките дружества. Те трябва да бъдат защитени, защото те са в основата на технологичните иновации. Затова и трябва да помислим как да ги подпомогнем при прилагането на нови правила и за това как ще им се отразят тези правила. Не би трябвало от законодателството да проистичат нови монополи. И накрая, нека ви кажа, че светът е обърнал поглед към вас. Вие сте в основата на нововъведенията в законодателството за защита на данните. Мога да ви уверя, че според социологическите проучвания, повечето американци са за това в САЩ да се въведе нещо подобно на общия регламент за защита на данните. Същото въжи и за повечето дружества, с които разговарям. За това ви благодаря. Благодаря ви че ще продължите да въвеждате нови елементи в законодателството. Председателен, благодаря ви за любезните думи за общия регламент за защита на данните. Не го изискахме от вас. Не изискахме от вас да кажете тези любезни думи. Казвам го само за информация. Колегите тук на подиума бяха помолени да се вместват в рамките по на 10 минути. Припомням само. Сега думата има Карол Кадуалард, главен журналист в Guardian, разследвала случая с Фейсбук и Кембридж Аналитика и продължаваща да го разследва. Благодаря, благодаря за поканата. Много се радвам, че ще проведете няколко изслушвания по една толкова важна и спешна тема, където отчаяно се нуждаем от повече от контрол. Много въпроси си повдигаме и ние журналистите искаме да намерим и отговорите. Аз съм работила и разследвам тези проблеми вече 18 месеца. И има неща, които мога да ви кажа, но основно исках да поставя акцент върху референдума, и съответните въпроси. Много разследвания в момента се провеждат в Обединеното кралство за е, кампанията за напускане на Европейския съюз. И следва да и органа, чийто комисар е тук и много други. В момента се води разследване от полицията и, и парламентарна анкета от е, депутата Колинс, така че се разследва дали има потенциално престъпления за е, злоупотреба с данни, заличаване на данни, е, сътрудничество между различни кампании и така нататък. По време на избори е, ние е, контролираме какви средства се разходват е, и това е така една от основите на демокрацията ни за застъпена в законодателство, което се е разработвало почти 100 години. И в последните години воденето на кампании по цифров път радикално промени картината, защото в такъв случай законите не могат да сработват. И за това водещи учени, правни специалисти коментират именно е, това, че ние се сблъскваме с черните котии на технологичните компании и не знаем какво се случва в тях. Ние нямаме представа колко пари са се похарчили по време на референдума за напускане на Европейския съюз, какво са видели хората като реклами каква е била целта, на как, базата на какви данни са били е, формулирани тези съобщения. Нямаме достъп, примерно, до подобни данни, които се пазят в Facebook или Google. Тоест, тези компании, които са е, играли ключова роля в абсолютно ключов референдум, има данни, до които ние нямаме достъп какво, как да ви кажа, какво означава да си журналистът и да търсиш отговор на подобни въпроси? Невъзможно е. Ние още от декември 2015 един журналист Хари Дейвис се опита да получи данни за Кембридж Аналитика. Тогава ве, още знаехме всичко, което знаем и сега. И тогава той отиде във Фейсбук, не получи никакъв отговор. Други журналисти също писаха в Швейцария и другаде, и аз писах в Observer, но никакви отговори не получихме. И а, технологичните платформи точно това правят. Отказват, заобикалят, отричат и така нататък. Даже мога да кажа, че ни заплашват. Е, има проблем, защото, примерно, когато се оповестяват данни, те не се оповестяват изцяло. Има сега история за това какво е казвал Зукърбърг пред Конгреса, защото неговите отговори далечно са били изчерпателни. Това, което вие правите е изключително важно, защото сте единствената институция, може би, която има репутацията, авторитета да се изправи срещу техническите гиганти. Мисля, че те се страхуват от вас и затова се надявам, че ще ще ги накарате да, да отговарят така, както ние не можем. Е, Зукърбърг, когато е, ви посети, му бе дадена възможност да покаже, че е готов да сътрудничи, и без това всъщност да е така. През декември 2016 чух от Джонатан Олбрайт за Кембридж е, е, е, аналитика. Той е научен работник в Штатите. И е, че те са работили по е, референдума. И се опитвах е, да намеря информация. Имаше много данни, включително и от техния изпълнителен директор. Е, имаше и обява на кампанията за напускане, че те са наели Кембридж е, Аналитика. Аз е, се обърнах към тях. Знам, че те са работили в подкрепа на Найджел Фараж. Найджел Фараж беше ключова фигура. И се надявам да се възползвате от възможността да му зададете някои въпроси, които ние не можахме. Та Найджел Фараж заради него всъщност е, Кембридж Аналитика започва да работи по е, компанията за излизане от ЕСА. Стив Банър е, е така ключова фигура. Кембридж Аналитика работи за мисията и на Фараж за излизане от Европейския съюз. Има записи, още преди да се започне с отричанията, че Кембридж аналитика им е сътрудничила доброволно. Не са искали заплащане, защото така, целите са съвпадали. Банан, Фараш и изпълнителният директор на Кембридж Аналитика били приятели и така споделяли обща визия. Също така им е било казано как да използват и други източници на данни за така насочване на реакциите на хората. Съвсем накратко да продължа с следващите стъпки. Подобна, подобно дарителство по нашите закони е практически незаконно. Вие трябва да, всеки трябва да декларира всякакви вид дарителство. И не след дълго, когато писах, получих писмо от читател, че Кембридж Аналитика имат клон в е, Канада и техният директор е бил директори на друга компания, Agricia IQ, които е, работиха с е, друга кампания, така с официалната кампания за излизане от а, Обединеното кралство, за Асоциацията ветерани, за напускане и още едни. Тоест съвсем очевидно нещо много странно се случва, абсолютно така покрито. Когато отправих въпрос към тях, те изчистиха всички подробности за канадския си е, клон. Фактът, че е скрито, че не се разгласява, това беше най-така интересното. Опитах се да получа повече данни от бивши работещи и е, за да приключа. Марк Цукърбърг дойде в парламента, каза, направихме грешки, извадихме си полки, ние сме за прозрачността. Винаги казва това Фейсбук, но това далеч не е достатъчно. Ние трябва, а и това е изключително важно, да сме наясно е, какви пари са отишли, особено за референдума за излизане на, е, от е, ЕСА. И да сме сигурни, че всичко необходимо е направено, за да е ясно какви пари са били давани. Според мен съществува опасност в Обединеното кралство така в е, подобни референдуми системата изцяло да не сработва. Защото е, няма механизми, с които да се спре подобно поведение. Наясно сме, че е, регулаторите нямат законодателна рамка да се борят с това явление, нямат правомощия, от които имат нужда, за да могат да събират и доказателства. Но сега вече е предадено досието е, на полицията, досието за кампанията за напускане, но докато излязат резултатите, Обединеното кралство ще е излязло от Европейския съюз. Така че сме и закъсняли. Проблема е сериозен. Не става дума само за това, че настоящото правителство държи да Обединеното кралство да излезе от Европейския съюз на всяка цена, но то потенциално може да се окаже и е, са, с, така подпомагащи е, целият този процес, защото Майкъл Гов и е, Борис Джонсън са били наясно с това, че как, какви средства са били разходвани. И е, Тереза Мей е тази, която е назначила лицето, което е директно отговорно за разходването на тези средства. Така че определено сме обезпокоени от това, че в Обединеното кралство няма върховенство на закона по отношение на референдума за излизане от ЕС и така настоявам каквото можете и вие да направите за разследването. Um, Благодаря, Карл. Информацията която сте подали е в основата на разследванията, които се провеждат в момента от Елизабет Денъм, комисаря, който отговаря за опазване на информацията в Обединеното кралство. Много се радваме, че вие сте сред нас и е, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми депутати, за това, че ме поканихте. Аз е, съм така наречения комисар по информацията в Великобритания. Е, в тази си роля аз всъщност отговарям за защитата на данните в Великобритания. Моята служба е позната под съкрещението ICO и ако не се лъжа, това е най-големият орган за защита на данните в Европейския съюз, измерено по броя на персонала и финансирането. Ние сме проактивен регулатор, играем образователна и разследваща роля. Освен това, взимаме решения по жалби, свързани с защитата на данните. По отношение на темата, която обсъждаме днес, е, моята служба води разследването по случая Facebook Cambridge Analytica от името на нашите европейски партньори. Има някои други европейски органи защита на данните, които активно разследват е, различни случаи, свързани с Фейсбук. Днес с мен е моя заместник, който отговаря за операциите, Джеймс Дипъл Джонстън, който ръководи разследването за Кембридж Аналитика и нашето цялостно разследване за използването на данни за политически цели и кампании. Днес докато сме тук пред вас, тече едно официално разследване. Ето защо има някои ограничения пред това какво мога да ви кажа и някои от въпросите, които ми зададете, може би няма да получат а, своя отговор. Тук искам да включа и отговори, които евентуално бих дала на коментари от други участници. Готова съм да ви дам писмена информация тогава, когато бъда упълномощена да ви давам такава. В началото нека да ви уверя и да уверя всички от тези, които ни гледат, че разбирам вашите тревоги относно това как онлайн платформите, включително Facebook, използват нашите лични данни и начина по който ги споделят. Неодавна станахме свидетели, че има една нова екосистема, поведенческа екосистема, която се прилага в рамките на всички политически кампании с цел оказване на влияние върху това как гласуваме. Притесняваме факта, че това се случва без да са взети необходимите мерки, без да са взети предвид всички евентуални въздействия, било то политически или юридически или морални върху нашата демократична система. Не искам да кажа, че онлайн пространството не е регулирано. Всеки път, когато някаква дейност в интернет използва лични данни, се прилага закона за защита на данните и има ефективна защита на отделните лица. Знаете, че защитата на данните е основно право в хартата на Европейския съюз и то е залегнало в съдебната практика на Европейския съд. Съответно, всеки път, когато има злоупотреба с лични данни, съответните отговорни лица могат да бъдат подведени под отговорност. Има организации, които имат контрол върху това какво се случва с личните данни на всеки човек и как те се използват, за да се филтрира съдържание. По този начин те контролират онова, което виждаме, подредбата, реда по който го виждаме и алгоритмите, които се използват, за да се определи всичко това. Онлайн платформите не мога да кажа, че са само платформи за съдържание. Те трябва да поемат отговорност за предоставянето и за происхода на информацията, която се дава на потребителите. Трябва да призная, че някои аспекти на нашите правни системи не успяват да са в крак с твърде голямата скорост на развитието на интернет. Що се отнася до защитата на данните, общия регламент за защитата на данните е важна стъпка от законова гледна точка и съответно органите за защита на данните имат възможност сега да наваксат. Този регламент е гъвкав и целта му е да гарантира, че надзорните органи, като моя, имат възможността да следват данните и съответно да установят кой контролира данните, независимо от средата, в която се обработват личните данни. Закона за защита на данните и обхвата, в който ние действаме и надхвърля е, отделните стандартни канцеларии. Е, престъпленията с данни са истински престъпления и Общия регламент защита на данните ни дава възможност да разследваме престъпления, дори да са се случили изцяло в интернет. Вероятно някои от вас знаят, че през май 2017 година аз обявих цялостно формално разследване, като обясних моите притеснения относно така нареченото нез... невидимо, по-скоро обработване. Е, имам предвид е, тайното, скритото обработване на алгоритми, анализ, напасване на данни и профилиране въз основата на лични данни. Всичко това се е случило в рамките на политическите кампании и кампаниите за референдум. През феврари 2018 година а, ние поставихме ударението върху Facebook и Cambridge Аналитика. Това е само една част от нашето разследване, но а, ние се основавахме на доказателствата, предоставени от господин Уайли, който ще говори съвсем скоро. А, всъщност, възоснова на медийния отзвук и политически интерес, ние продължихме своето разследване. Давала съм информация във връзка с а, фалшивите новини пред парламентарната комисия в Великобритания, чийто председател е Демиан Колинс. Искам да обясня, казва следващия оратор, двустранния подход, който следваме. На първо място ние разследваме различните обвинения и съответно предприемаме действия. И на второ място ние ще изготвим доклад относно нашето разследване, ще има препоръки за това да се запълнят пропуските в законодателството, всякакъв вид законодателство, не само свързано с защита на данните. Нашия доклад ще се появи преди края на месеца. Нашето разследване е доста мащабно. Имаме 40 служители, които работят при нас на щат и освен това още много експерти от юридически характер и е, хора, които разбират от е, информационни технологии, също работят за нас. Още около 20 човека. В момента разглеждаме 30 отделни организации и дейността на около 20 на отделни човека. Разследваме социалните медии, посредниците на данни, фирмите за анализ, е, различни политически партии, групи за кампании и различни научни институции. Разглеждаме регулаторните нарушения и нарушенията от наказателно правен характер. Работим с други регулатори, като органи защита на данните в Европа, е, но и извън Европа и Великобритания. Ние следваме Естествено, всички наказателно-правни и гражданско-правни стандарти, що се отнася до събирането на данни, събираме материали, е, конфискуваме е, понякога стотици терабайти данни, е, влизаме чрез заповед за обиск в различни офиси, правим одити, връчваме заповеди и много други неща правим всичко необходимо и имаме много правомощия, включително да забраняваме изтриването на цифрови данни тогава, когато не можем да ги получим незабавно. Искам да призная, казва госпожа Денам, колко е важно разследването, което извършваме всички ние имаме една отлична възможност да гарантираме на гражданите в целия Европейския съюз, че когато техните данни са обект на злоупотреба, има и ответна регулаторна реакция, и то е ефективна, с цел да ги защитим. Какво ще правим от тук нататък? Случая с Фейсбук и Кембридж Аналитика естествено надхвърля нашите правомощия. Ще направим препоръки в нашия доклад, и тези препоръки няма да въжат само за границите на Великобритания. Наред с защитата на данните, аз очаквам моят доклад да бъде разгледан и да отползва и за други регулатори, които наблюдават изборния процес или пък научната дейност. Ясно е, че има нужда от много усилия, за да се укрепи споделянето на информация и за да може да има по-добро сътрудничество. Основното ми послание към депутатите е да дадат малко повече време на общия регламент за защита на данните. Нашето разследване до сега е уникално. Ние смятаме, че това е най-голямото разследване някога предприемано от орган за защита на данните. Това разследване дава една ранна възможност да преценим силите на общия регламент, е, като го се измерим с натиска, който оказва един конкретен случай от настоящето. Нашето разследване и действие мисля, че наистина ще променят поведението на всички заинтересовани страни, що се отнася до политическите кампании. Журналистите, подаващите сигнали, юристите, парламентаристите играха важна роля, що се отнася до свеждането а, на този случай до знанието на всички хора. Имаме нужда от а, желанието на гражданите да упражняват своите права. Имаме нужда, освен това, а, от а, нов инструментариум, от санкции и от а, правомощия да налагаме глоби. Освен това, искаме законодателите да направят така, че всички органи за защита на данните наистина да могат да изпълняват своята важна роля. Готови сме да отговаряме на вашите въпроси. Моля ви още веднъж да вземете предвид факта, че в момента тече едно значително наказателно правно разследване, което надхвърля рамките на Кембридж Аналитика и Фейсбук. И съответно ние можем да не можем да отговорим на всички въпроси. Готови сме на по-късен етап да ви дадем информация, ако имате нужда от нея, ако я сметнете за ценна. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Денам, ценим високо факта, че споделяте с нас, че не може да отговорите на всички въпроси и сте готова естествено да отговаряте на по-късен етап. И сега професор Дейвид Карл, който е, заведе едно дело в Великобритания с цел да принуди Кембридж Аналитика да разкрие психографския профил, който му е изготвен. Радвам се, че професор Карл прия нашата покана за участие. Заповядайте, професоре. Thank you. Благодаря ви. Благодаря на председателя на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред за поканата. Благодаря и на останалите парламентарни комисии. Специално благодаря и на доктор Пол Оливирие Дехей за това, че ме препоръча и че ми помогна да започна да издирвам данните си, поради което съм и тук. Показа ми каква е взаимовръзката между данните, технологиите и законодател... законодателствата за защита на данните в Европейския съюз, Обединеното кралство и Швейцария. Той ми предложи да проверя дали данните ми от изборите в САЩ през 2016 ще ми бъдат предоставени по линия на Закона за защита на данните в Обединеното кралство, ако изляза с искане като субект на данните. Не бе ми достатъчна информацията, която получих. Затова и дадох инструкции на своя адвокат. Допусках, че досието ми не е пълно. Допусках също така, че ние, американските избиратели, имаме права права за пълно оповестяване и трябва да се стремим към реализирането им. Първо, внесох официална жалба в ICO, Британския надзорен орган за защита на данните. На тази жалба постави основата на недостатъчно оповестяване на това как е бил използван на моя профил и как е бил генериран и споделен с други получатели. Отговорът на тази жалба съвсем наскоро прерасна в изпълнително основание срещу SCL Elections, дружество с ограничена отговорност. За мен е удоволствие също така да се срещна и с председателя на ICO днес, който също се намеси. Данните ми бяха обработени в Обединеното кралство. Доказах това, когато излязох с искане за достъп от страна на субекта на данните. Доказах, че трябва да се прилага законодателството, независимо от гражданството. Днес трябва изпълнителното основание, издадено от ICL, да бъде изпълнено от TCL Elections, но за съжаление, вероятно, те няма да го направят. Техният администратор няма да направи онова, което трябва да направи т.е. да предостави данните от логина ми, за да може да се възстановят данните. Така или иначе съм внесъл жалба пред Върховния съд по дял 7 от Закона за защита на данните от 16 март 2018. Изисквам в тази жалба да се възстанови и да ми се върне профила на избирател, изготвен от Кембридж Аналитика. И в двете жалби изискваме от ICO и Върховния съд да излязат с списък от продаващи данни трети страни, както и да дадат конкретни подробности за това как мой, моят профил като избирател е бил използван, за да бъде идентифициран отново в масиви от търговски данни. Има много примери за това, че Кембридж Аналитика са събирали до 5000 различни вида данни на избирател от САЩ и че са им изготвили също така психограми, но дружеството не направи пълни разкрития, въпреки че за това има изисквания по Закона за защита на данните в Обединеното кралство. А има данни за това, че са използвани не просто демографски данни от регистрационните данни на избирателите. Разрази се криза, в центъра на която е Кембридж Аналитика. Става дума за така нареченото изпиране на данни. Данни се пренасят незаконно през граници, използват се за незаконни цели. Тези така наречени мръсни данни се смесват с други данни, за да бъдат изчистени, което се отразява зле и върху използваните по-нататък модели за данни. Става дума за нов проблем във връзка с случая с Кембридж Аналитика и Фейсбук. Проблем, който разтърси света. Всички ние сме наясно, че е извършено престъпление с данни, вероятно и престъпление срещу демокрацията. Автономията на отделния субект и националният суверенитет са изложени на риск. Могат да бъдат защитени само от изборното законодателство и законите за неприкосновеност на личния живот. Ще трябва да защитим демокрацията си, тъй като се насочват към профилите на отделни хора, като едновременно с това се води информационна война. Ако аз не мога да възстановя своите данни, данни и не мога да помогна на други хора по света, то знаем, че ще трябва да се работи повече, за да бъдат напълно защитени хората, особено когато са извършени престъпления с данни. Ще трябва да продължим отблизо да следим случая с Кембридж аналитика, за да видим дали ще се избяга от отговорност или ще има подотчетност. В крайна сметка, американските граждани имат права във връзка с защитата на данните си, благодарение на европейското законодателство. Това законодателство показа какви са въпросите свързани с индустрията за продаване на данни, рекламната индустрия и все по-радикализиращите се търсачки, излизащи с препоръки. Освен това, наскоро стана ясно, че една група, Psy Group, е използвала незаконни методи за свои политически клиенти с цел разпространяване на дезинформация. Всички тези интереси засягат основни принципи като защита на данните, неприкосновеност на личния живот и други. Отразяват се много зле на демокрацията. Насочват се определени субекти към отделни хора в рамките на по-широка информационна война. Миналата седмица имаше среща на акционерите във Фейсбук и тогава институционалните инвеститори изразиха загриженост във връзка с инвестициите си. Запитаха се дали дружеството не отговаря за масови нарушения на правата на човека управленските е, органи на SCL Election смятат погрешно, че въжат юрисдикциите за защита на данните в държавите, където оперират, а не законодателството на Обединеното кралство. И така някои държави, които нямат режими за защита на данните или имат слаби такива, като САЩ, са основните мишени за подобни държави. Извършват се нарушения на сигурността на данните в огромен мащаб. Как може в Европейския съюз да бъдат защитени, например, демократичните институции от чуждо влияние и от кампании за намеса как инструментите, които изгражда Фейсбук за поместващите там реклами и за политически кампании, се използват не само от други държави, но и от уж законно действащи субекти и техните подизпълнители. Надявам се, че съм ви дал представа за това, че някои може неочаквано да се възползват от вашия модел за защита на данни, който вече широко е разпространен по света. Онова, което се случи на мен е един конкретен пример за това как благоговението на американците пред високотехнологичните програми и как липсата на воля за силен режим за защита на данните, подплатени с необходимите инструменти, могат в бъдеще да допринесат за разработването на все по-добре развит софтуер за съчетаване на данни с цел манипулация на избирателите. Те могат селективно да бъдат мобилизирани или демобилизирани. Онези, които защитават един такъв модел, твърдят, че той е необходим, за да има участие на електората. Но ако тези политически и технологични машини не се основават на основни права и неприкосновеност на личния живот при разработването, то това не може да не се отрази на демокрацията. Трябва да си извлечем необходимите полуки от кризата, която се разрази с Кембридж аналитика. <clears throat> Благодаря. И сега давам думата на Кристофър Уайли, бивш отговарящ за научните изследвания в Кембридж аналитика. Благодаря, че сте след нас. Заповядайте. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за възможността да разговарям с вас. За пети път се изправям пред законодателен орган по тази тема, но вие сте най-важният. Хората обикновено действат по, но, по необходимост и осъзнават тази необходимост в случай на криза. И аз съм тук, за да кажа, че кризата съществува. Тя не е криза само на неприкосновеността на личния живот, а и това как се, какво се случи посредством използването на тези данни в една от най-големите страни членки на Европейския съюз. Кембридж Аналитика е ангажиран в една студена война, която сега се развихря по мрежата. Аз работих за тях до 2014 година. Фирмата е създадена от SCL група, компания установена в Нью Йорк. Стив Банан беше изпълнителен директор. Господин Банан считаше, че е, Обединеното кралство също може да бъде сериозно поле за дейност и се е, насочи към е, дейност, свързана с референдума за напускане на Европейския съюз. Работили сме и по други теми, свързани с избори в африкански страни. Между 2013 и 2015 година Кембридж Аналитика финансира е, програма за десетки милиони за разработване на психологически профили за, поли, за използване в е, политически кампании. Не става дума за традиционен маркетинг, както се твърди. Е, това далеч не е вярно и е подвеждащо. Кембридж Аналитика специализира в дезинформация, разпространяване на слухове и така нататък. Търсят се слабите места и се използва информация с цел да се активизират най-лошите характеристики в хората, като примерно невро, невро, нев, невротични реакции и така нататък. Публикуват се и съответни псевдонаучни статии, психологични статии в различни издания и така нататък. Също се работи за, изпо... за определяне на профилите на, из... на ползвателите, психологическите по... профили на ползвателите на интернет. Ораторът чете със скорост, която не е възможно да бъде превеждана. без използват се данните на потребителите без тяхно знание. По-късно разбрах, че доктор Коган, който е използвал, направил подобни психологически профили по интернет, ги е предал на Кембридж Аналитика без да е имал право и без да е, е, има и е направена оговорка, че тези данни могат да бъдат предавани на трети лица. Фейсбук е разрешил съответното приложение да бъде използвано. Тоест, Фейсбук призна, че не са изчели всички условия, когато са подписвали е, споразумението за използване на данните от съответното приложение. Макар, че Фейсбук е компания, която очаква именно от потребителите си да четат всички условия. След това фирмата AIQ разработва платформа, която събира съответни лични данни. Те са компания, установена в Тринидад. Пробвали са платформата първо там, преди да влязат в Штатите. Целта е била да се е, разглеждат е, навиците на, за търсене по интернет на жителите на Карибите, без те да го знаят. През 2015 същата компания е получила видео от Кембридж Аналитика за разпространение в Нигерия за така повлияване на изборите с много драстично съдържание. Същата фирма получава 40% финансиране е, за е, референдума за Обединеното кралство за, кампания, за кампанията за напускане. Цитира се съответната сума. В Обединеното кралство има ограничения какви суми да се получават за избори и също така не може да се използват фалшиви или празни компании. Точно това обаче се е случило по време на референдума. Подобни е, фалшиви компании са получавали дарител, дарителства, средства за използване по време на, на кампанията. Фейсбук е, потвърди, че е имало създадено е, така, идентични е, профили е, с цел да бъдат използвани в, е, предизбор, в кампанията за напускане. Миналата година бе оповестено, че съответните практики се, разпр... са по... разследват. Документите обаче, които са били предоставени от компанията, са били с заличени имена на тези, които са били основни участници. Тоест имало е и опити да се подправят доказателства. Двама от е, висшите съветници на Тереза Мей бяха ангажирани с е, работата на Кембридж Аналитика и AIQ. Те са били наясно какво се е случило и искаха да прекратят всяко разследване. Тук не става дума за дребно нарушение, а за огромни средства за обокаляне на избирателния закон и на закона за защита на личните данни. Кембридж Аналитика се разпадна, но е, въздействието от нейните практики ще се усеща в Европа години наред. Включително и с резултатите от е, е, референдума. Не мисля, че бяха законни тези резултати, но за съжаление няма възможност да се действа по друг начин по закон. Евентуално, ако има изборни е, измами, може да се проведат е, повторни избори, обаче няма как да се направи, няма законодателен вариант да се направи втори референдум, ако се установи измама. Наливани са били пари за незаконни практики. Фейсбук е позволил това да се прави. Зукърбърг отказва да предостави основни данни. В Нигерия, в Зимбабве е, също е, е действала същата фирма и е постигнала определени резултати. Те, може би и те трябва да се поставят под въпрос. Договор от Маастрихт е, утвърждава върховенството на закона в е, Конвенцията за човешки права, се говори, че всяко гласуване трябва да бъде свободно и справедливо. Брекзит не е само вътрешен въпрос за Обединеното кралство. Е, всички е, в Европейския съюз трябва да спазват върховенството на закона и демократичните права. Милиони европейци ще изгубят е, именно тези си права в резултат на изборната измама. Тук не става дума за това да спориме дали Обединеното кралство трябва да остане в ЕСА или не. Просто трябва да е ясно, че е извършена измама. В момента се извършва огромна промяна в законодателството на Обединеното кралство. Европейския съюз ще загуби една страна членка и когато това се случва, ние трябва да сме сигурни, че всичко това се е случило на съответната законова основа. Фейсбук още от 2015 знае за събирането на данни от Кембридж Аналитика. Той е взел е, мерки, обаче едва след като са излезли е, статиите в Guardian и други вестници. Фейсбук е бил готов и да е, съди Guardian. Те се опитаха да ме преследват и мене, опитаха се да спрат историята да бъде публикувана. В е, парламентарните изслушвания през, е, изпълнителният директор на е, Фейсбук каза, че това са стандартни практики много сме разочаровани, че Фейсбук не е, действа конструктивно. Един от запесник председателите на Фейсбук изрично каза, че са готови да сътрудничат, но в последната минута ми забраниха да имам достъп до е, платформата. Е, въпреки, че е, аз не съм обект на разследване от Обединеното кралство. Фейсбук ми забранява достъп до платформата. Държавният секретар за културата нарече тази забрана възмутителна. Абсолютно е възмутителна, действително, защото единствено с подаване на сигнали може да се спре огромната мощ на технологичните компании нямаме възможност да е, получиме справедлив е, съдебен процес. Задава се въпроса какво се случва с демокрацията, когато всеки може да заличи някой, който иска да разпространява истината? Тук също се поставя въпроса и е, за практиките за консолидиране на е, собствениците на големите платформи, е, защото Инстаграм също е, предприе мерки срещу мен. Е, тоест, правата на хората се застрашават от подобни платформи е, знам, че компанията е пренебрегнала факта, че аз вече съм подал е, данни е, за разследването и искаха, се държаха с мен като участник в съдебен процес. Facebook also ignored the fact that I needed to access my Facebook account to provide further evidence. Аз имах нужда от моя профил на Фейсбук, за да мога да продавам допълнителни данни по време на разследването, но ми беше отказан този достъп, т.е. те не се интересуваха от факта, че те всъщност пречеха на едно разследване. Тук е, става дума за намесване на работите в друга страна, Обединеното кралство. Сега е, е, ще има призовка за Зукърбърг, след като той не отговори на 40 от въпросите в разследването. Има нужда да сменим а, менталитета си не мож... по отношение на технологиите. Всеки момент а, употребата на интернет става все по-голяма, ще влезе в все по-голям мащаб интернет на вещите, ще се появят самоуправляващи се коли. Регламента, общия регламент за защита на данните е добър, но има още много какво може да се иска. Ако има повече прозрачност във Фейсбук, ще можем да осъществяваме и съответния контрол. Невидимите вериги данни са също проблем, особено за бъдещия свят, който ще бъде изключително много взаимосвързан. Тук се поставя въпроса и какво точно е лични данни. Председателят прекъсва. Може естествено да направите заключение. Uh, um, Сега аз излязох лошия. Няма проблем, каза господин Уайли. Е, в заключение мога да кажа, че ни предстои много работа и вие сте първите, които трябва да я започнете. Сега ми предстои сериозно урязване на времето за изказване на всички депутати, за да може всички да се вместят. Колеги, преминаваме веднага към въпросите. Имате една минута. Този списък с ораторите беше създаден след много мъки, така че не го поставяйте под въпрос. Списък си е списък и очевидно е и справедлив. Една минута трябва да оточните към кого задавате въпроса. За отговор нашите гости ще имат две минути. Това е единствения начин да успеем. Не искаме да имаме критики като онези, които получихме предния път. Започваме с комисиите. Барбара Спинели от името на комисията АВКО. Тя замества председателя на комисията. Добър вечер. Един въпрос от името на госпожа Данута Хюбнер, председател на Комисията по конституционни въпроси. Въпрос е към госпожа Елизабет Денам. Уважаема госпожо, живеем в една цифрова епоха. Как може ние като регулатори да намерим точното равновесие – между намирането и използването на възможностите, които имаме е, и съответно информирането на гражданите за техния избор и от друга страна риска нашите решения да бъдат повлияни по един е, незаконен или непрозрачен най-малкото начин. Благодаря госпожа Денам за две минути. Благодаря, благодаря за този въпрос. В доклада, по който работим и който ще се появи по-късно този месец, казваме, че осъзнаваме стойността на социалните медии и онлайн комуникацията за политиците, за политическите партии. Те помагат да се свързват политиците с избирателите и да се гарантира демократичното участие на хората. Само, че това трябва да се прави по един честен и прозрачен начин, както и по законен начин. Ние интервюирахме всички главни политически партии във Великобритания и ги попитахме как използват лични данни и съответно как правят анализи на данните. Нашия доклад ще съдържа много информация за това какво се случва на практика. Партиите ни казаха, че чувстват, че технологиите малко изпревариха всички останали въпроси, свързани с морала, личната неприкосновеност, Съответно е време да направим една морална пауза, да разгледаме процеса и как се използват данните, за да се таргетират отделни лица. Трябва да гарантираме, че няма да се създадат някакви камери, без да може да се води политически или обществен дебат. Смятаме, че трябва да има кодекс за политическите партии, за политическите кампании, що се отнася до използването на данните и мисля, че главните, водещите политици ще ни помогнат и ще ни дадат необходимите данни. Благодаря. Лаура Ферара като заместник председател на Комисията по правни въпроси. Благодаря. Добър вечер, господин председател. Благодаря ви. Въпросът ми е към господин Кристофър Лайли. Неодавнашното разработване на изкуствен интелект повдига етични и правни въпроси при генерирането на профили преди това трябва да се извлекат и анализират данни. Как точно е бил направен този анализ? Имало ли е разисквания за законосъобразността и етичността на подобни действия по отношение на граждани на Европейския съюз? Господин Лайли, нека съм съвсем сигурен, че правилно съм ви разбрал. Попитахте как е било направено това и дали е бил обмислен и въпросът с гражданите на Европейския съюз. Немалко данни се извличат по схемата използвана от Фейсбук, също така и с помощта на дружества, продаващи данни или посредничещи при предаването на данни. Тези данни се събират в нещо като досие, на определения гражданин. От него става ясно какво правят хората, когато са онлайн, къде си харчат парите, къде живеят, теглили ли са ипотечни кредити и така нататък. Освен това се правят и психологически тестове, за да могат да се обвържат данните. Така работят въпросните алгоритми. Те след това се свързват с платформата на Фейсбук, на която има насочване към определени групи лица. А що се отнася до това дали е бил обмислен въпросът за гражданите на Европейския съюз, неведнъж съм повдигал въпроса за Закона за защита на данните в Обединеното кралство. Честно казано, този мой въпрос бе пренебрегнат повдигнах въпроса за спазването на законовите разпоредби за защитата на данните, не само по отношение на гражданите на Европейския съюз, но и във връзка с факта, че извършваме дейност в Европейския съюз, където всеки граждани на съюза има подобни права. Но за съжаление не ми бе обърнато внимание. Господин Шон Кели от името на председателя на Комисията по промишленост и енергетика. Благодаря, благодаря на нашите гости. Един коментар. Тук ме интересува, поканихме представители на Фейсбук и Кембридж Аналитика. Може би трябваше да имаме и представители на засегнатите. После, е, дали не е необходимо да се направи и външно, е, външен одит, не само вътрешен? Зукърбърг е, коментира общия регламент за защита на данните и каза, че той трябва да бъде прилаган повсеместно. Но същевременно чуваме че е, в други части от света това далеч не е така. Няма ли противоречие? Благодаря. Що се отнася до това дали да се направи одит на приложенията, които евентуално нарушават условията на Фейсбук, съм съгласен, че е по-добре този одит да бъде външен но а, липсата на прозрачност в технологичната индустрия е много сериозна, включително и по отношение на бизнес процесите им. За това абсолютно съм съгласен, че ако се прави такъв одит, той трябва да бъде външен не от дружества, платени от Фейсбук. По отношение на втория ви въпрос, не съм сигурен, че го разбрах. I'm not sure I understood the the meat of the question. What, what was the... Можах да разбера така по същество какво, какво точно искахте да, да запитате. Фейсбук се опитва да намали е, действието на общия регламент за защита на данните, като изнася е, своята дейност извън страни, където действа този регламент и го изнася към Африка и други страни. Какъв е въпросът? Какво искате да разберете всъщност? Въпрос е няма ли противоречие. Нали? Те казват, е, добър е регламента, трябва да се прилага на световно ниво, но съответно си изнасят дейността вън от Европа. Начина по който се прилага общия регламент за защита на данните не отговаря поне духа на, на тези разпоредби, директно не съвпада с това, което прави Фейсбук. Ако те искаха да го спазват, е, нямаше да изнасят е, дейността си навън. После въпрос е как се дефинира е, данните, откъде проистичат те, дали, дали са от граждани на Европейския съюз или извън Европейския съюз, трябва да има ясно разграничение. Да, позволих ви все пак да доизчистите въпроса, защото би било нелепо иначе. Председателят на Либе е единственият, който е тук. Това съм аз. Към Кристофър Уайли. Добре е, че има хора в залата. Като Имаме предвид какво ни казахте относно въздействието на Кембридж аналитика върху Брексит референдума. Вие споменахте и други е, избори, компанията MR Data, създадена от хора, които са работили в е, Cambridge Analytica. Това е една компания майка. Въпросът ми е каква е вероятността според вас да се използват и от тук нататък алгоритмите, създадени от Cambridge Analytica с цел е, въздействие върху избори и профилиране на отделни избиратели. Какво смятате вие по този въпрос, защото ни слушат в целия Европейски съюз? Доколкото разбрах, въпроса ви съдържа две неща. На първо място, какво се е случило с алгоритмите и какво ще стане. И на второ място, какви други клонове имала компанията в други юрисдикции. На първо място, Мога да проявя скептицизъм относно това, че компанията направо ще спре да съществува. Всъщност, ако погледнете всички други компании, които се създават с същите лица, може да се изпълнете с подозрение. Десетки милиони долари са били създадени, е, използвани по-скоро за създаването на такива алгоритми и съответно ще има сериозни стимули тези инвестиции да бъдат е, запазени. Не мога да гадая естествено какво ще се случи е, с наследството на Кембридж аналитика. На второ място, по отношение на другите юрисдикции, компанията е работила навсякъде и е покварила не толкова стабилните демокрации, използвала е уязвимите страни на такива демокрации, за да извлече печалба и полза. Някои страни като Тринидад обаче приемат тези случаи много сериозно и разбират, че става дума за нова форма на колониализъм. Една страна се намесва във вътрешните работи на друга страна. Отговаряме ли по този начин на въпроса ви? Всъщност времето изтече, така или иначе. Ще трябва да се задоволя с този отговор. Благодаря за него. каза представителя сега, като представителка на имко, госпожа Кораца Бил за една минута. Благодаря, Клод. Благодаря за много плашещия анализ, който направихте за това, че са изложени на риск демокрацията, референдумите, избирателните процеси. Не веднъж Фейсбук вече се е извинявал, признавал е, че не е бил достатъчно внимателен. А според нас силното положение на пазара трябва да върви ръка за ръка с отговорност. Става дума не само за сигурността на данните на ползвателите, но и за заличаването на незаконно съдържание, публикувано онлайн. Въпросите ми са към Елизабет. Има ли мерки и механизми, така че Фейсбук да предотврати подобни случаи в бъдеще? Достатъчни ли са според вас действията очертани за в бъдеще от Зукърбърг? Какво трябва да предприемат според вас европейските институции, за да има повече прозрачност? Как платформите може по-добре да защитават децата онлайн, след като пропуснахме възможността за това по общия регламент за защита на данните? Какво прави Фейсбук за да предотврати профилирането на деца онлайн и за заличаването на незаконно съдържание. Въпросът ви е за това дали Фейсбук е обявил мерки, действия за подобряване на защитата на данните и дали те са достатъчни. Времето ще даде отговор на този въпрос. Нашият доклад и последвалите след него действия може би ще ви дадат отговор на този въпрос. Но не само на ниво Фейсбук трябва да има повече прозрачност и яснота. Не само Фейсбук трябва да спазва общия регламент и други законодателни актове. Същото въжи и за други компании. А що се отнася до Фейсбук, времето ще покаже. Водят се много разследвания на ниво други европейски надзорни органи за защита на данните. Европейският съвет за защита на данните очреди работна група, която работи по всички тези въпроси, което според мен е важно. Вторият ви въпрос. Какви мерки могат да предприемат европейските институции? Според мен общият регламент за защита на данните е една важна първа стъпка. Има и някои етични въпроси, които според мен трябва да бъдат анализирани от европейските институции. Моят колега Джовани Бертурели е европейският надзорник за защита на данните. Той е работил немалко по етичната страна на въпроса. В Обединеното кралство ще се очреди във бъдеще нов център по етичните въпроси, свързани с данните. Има и много не просто правни фактори, които са свързани с работата с данни. Има и много етични въпроси, на които трябва да се спрат европейските институции и парламентаристите. По последния ми ви въпрос за децата онлайн. Знаете, че по общия регламент има специфични разпоредби за защитата на децата, които трябва да бъдат спазвани от доставчиците на интернет услуги. Интересно е, че в Обединеното кралство по Закона за защита на данните има изискване към моя орган да разработи кодекс за поведение за разработването и структурата на онлайн услуги за деца. От името на председателката на Комисията по култура Сабине Верхайн. Първо, нека най-сърдечно ви благодаря за информацията, която ни предоставихте до момента. Благодаря за откритостта, която проявихте до момента при отговорите си на въпросите. Имам два въпроса, които ще задам от името на Комисията по култура. Как да направим така, че член 10 от Европейската конвенция за правата на човека и член 11 от Хартата на основните права се спазват. Става дума за многообразието на медиите. Как може да има колкото се може по-широк спектър на различни мнения, които да се предоставят по неутрален начин. Как може да се предотврати а, урязването на достъп до такъв широк спектър от мнения, чрез създаването на така наречените ехокамери? Вече стана ясно, че това е възможно, че може много силно въздействие да се окаже върху изборни процеси, например върху процеса в навечерието на референдума за Брексит. Не знам на кого искам да задам този въпрос, на господин Паракилас или на господин Лайли, на господин Паракилас. Um... Нека да се опитам да отговоря. Благодаря за въпроса. Действително, Огромен е, проблем е, е това, че е, информациите се разпространяват е, по-нататък за трети страни. И технологичните компании са тези, които трябва да е, се погрижат за това. Е, така, струпването на е, допълнителни е, предложения спрямо тези, с които са готови да ползват потребителите. В такъв смисъл се заливат потребителите с всякакви конспиративни теории или какво ли не. Мисля, че технологичните компании не са се замисляли много по този въпрос и имат още много какво да направят. Сега започват да го обмислят. А от регулаторна гледна точка трябва да се изисква повече прозрачност за начина на работа на алгоритмите. Тоест, е, трябва да се дават е, данни за това как се събират и анализират данни. Благодаря. Роберта Мецоло от името на комисия Либе. Благодаря. Данните са новото злато сега и от това, което виждаме от дебата, е, че много безкруполни политици, а и не само политици, ще ги използват с цел да прокарват пропаганда и други цели. Тук не става дума само за злоупотреба с данни, а за това, че е, цели системи се използват срещу нас. Аз съм от Молдова и там Кембридж аналитика се намесвала. 6000 е, молдовци е, съществуват в набора от данни. Mrs. Cadwallader, um, is what can we do on a European level? Извинявайте, от а, депутатката от Малта. А, въпросът е как ние можем да се възползваме, е, как ние можем да повдигаме е, сигнали и въпроси, които ни безпокоят. just add one question, like if, if you can. So what can Facebook Roberta, do technically to prevent us from redoing this hearing again? Въпрос е така, какво технич... от към гледна точка на техниката трябва да се направи, за да не продължаваме с такива изслушвания. Както казах, според мен е от ключово значение да сме наясно какво точно се е случвало. Сега Фейсбук така отчаяно се опитват да говорят само за бъдещето. Но докато не сме напълно наясно какво точно се е случвало по време е, на изборите, референдума, как е, евентуално са били нарушавани нашите изборни закони, няма да можем да обърнем очи към бъдещето защото тези явления засягат бъдещето на всички ни. За това абсолютно е, ви окоръжавам да обърнете прожектора именно към тези проблеми. Всички тези разследвания, които в момента текат в Обединеното кралство от различни органи, по някакъв начин стигат до Кембридж аналитика и свързани с нея към компании е, и до собствениците на Кембридж Аналитика Пол Мърсър и Стив Банан, така че обърнете се към вашия колега депутат Найджел Фараж. Той може да даде някои е, въпроси, той, е, отговор на някои въпроси, той не желая да разговаря с журналистите, то не е голямо удоволствие да се говори с него, но все пак е, задайте му въпроси. Благодаря. От името на Либе Биргит Сипел. Благодаря. Един въпрос към госпожа Денам. Обяснете още веднъж на всички потребители, кои данни точно се обработват от Фейсбук. Метаданни, данни свързани с съдържанието, с техните профили и какво се случва с агрегираните гейт данни, които се дават на Кембридж Аналитика и на други. Разбрахме, че профилите въз основа на агрегираните данни могат да се използват за да се манипулират хората или да се купи глас, защо да не го наречем така. Е, това съответно подкопава е, същината на нашата демокрация – как смятате, че основният регламент защита на данните и съответното законодателство могат да ограничат подобни практики? господин Дипъл. Всъщност точно това разглеждаме в момента. Какви данни са използвани и са препратени от кого на кого, как са минали през системата, как са комбинирани, през чи ръце са минали, какви алгоритми са обработени в момента. Разглеждаме стотици терабайти данни, за да разберем отговора точно на вашия въпрос. Ще го опишем в доклада. Какво можем да направим на по-широка основа по силата на регламента? Мисля, че регламента вече дава възможност на органите за защита на данните да следят какво се е случило, да следват следи, да е, инспектират. Е, ще можем да видим как действат компаниите на място. Нашите права за одит ни дават възможност да посещаваме, да претърсваме канцеларии, за да можем да следваме потоците данни. Мисля, че ГДПР е една добра възможност, едно добро начало, но нещата ще се доразвият от тук нататък. Хелга Стивенс от Екара. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме скандала с Фейсбук и Кембридж Аналитика. Не съм убедена, че трябва изкуствено да се ограничаваме само до този проблем. Един въпрос към госпожа Денам. Вие сте основния защитник на данните в Великобритания. Това изолиран случай ли е или има други по-малки случаи, например е, събирането на данни от потребители без те да са били съгласни или пък е, предаването на информация за профилите е, в съответните платформи. Гражданите не могат да се съгласят на нещо подобно. Втората част на въпроса ми е следната – Смятате ли, че общия регламент ще промени нещата? Или той само ще попречи на действията на малките играчи, а големите ще се измъкнат? Искам да наблегна на тази част от въпроса, тъй като това е нещо много важно за нас. Госпожа Денам. Питате дали смятам, че този тип поведение, дейност се случват и на други платформи. Не са свързани само с Facebook и Cambridge Analytica. И дали има злоупотреби с лични данни? Бих казала да. Даже на политическата арена има други консултантски дружества, които работят с дружества за анализ на данни, с посредници. Липсва прозрачност за потребителите в много платформи. Фейсбук е голям играч и той е в центъра на злоупотребите, до които стигнахме в Великобритания. Мисля, че потребителите, журналистите, адвокатите, широката общественост като цяло знаят какво се е случило, осъзнават проблема и са готови да има истинска защита на данните. Втората част на въпрос ви беше дали общия регламент ще промени нещата или той ще се превърне в бреме за малките компании. Мисля, че общия регламент е важна първоначална стъпка. Не забравяйте, че това е регламента на хартия. Онова, което, което е от значение, е прилагането на законодателството. Тоест, дейностите, които ще предприемат е, органите по защита на данните, онова, което ще се предприеме спрямо гражданите. Те трябва да разберат своите права и да предприемат действия, защото ние не разполагаме с стотици хиляди инспектори, които могат да проверят всяка система, но имаме милиони и милиони граждани, които могат да упражнят своите права. Значи, изпълнението е важно, прилагането е важно, ще е много трудно да се промени е, сценария, но е възможно. Мисля, че органите по защита на данните ще прилагат законодателството по един съразмерен начин. Това мога да го обещая от името на нашата организация. Софи Инвелт, координатор от Алде в Либе. Благодаря, господин председател. Въпрос към господин Лайли. Европейската комисия иска да възложи изпълнението на проекта за оперативна съвместимост на едно дружество, дружеството Палентиер, което, доколкото знаем, работи заедно с Кембридж Аналитика. Добро ли е, като се има предвид това, то два решение на комисията? Въпрос във връзка с ICO в Великобритания. Виждаме, че Стив Банан се насочил към Европейския съюз. Вчера послан посланникът на САЩ в Германия заяви на Брайтбарт, че иска да помогне на консервативните формирования по време на избори в Европа. Какво може да направи ICO, за да не се използват незаконни методи? И ще реагирате ли достатъчно бързо? Um, Първо господин Уайли. Зададохте ми въпрос за Палентиер. Нали така? Да. Служители на Палентиер са били на място в Кеймбридж Аналитика. Участвали са в много от проектите, които описах. Но вероятно не, аз би следвало да предписвам на европейските институции с кого да сключват договори. Мога само да кажа, че стана ясно, че само защото едно дружество работи по едно нещо, а друго официално работи по друго, то това не означава, че техните служители не споделят помежду си информация. Затова бих ви препоръчал да създадете механизми, по които всяко едно дружество, работещо по проекта, разкрива прозрачно информацията за това с кого работи по този проект и с кого си сътрудничат неговите служители. И госпожа Денъм, по изключение ви давам думата, защото бе добър въпрос. Става дума в случая не само за ICO, казва госпожа Денъм. Отговорност носят и всички европейски надзорни органи за защита на данните. Те трябва да следят отблизо тези въпроси. Въпросът се свежда както до алгоритмите, така и от данни от източника. По общия регламент за защита на данните и по другите нови инструменти ще може да се използват изпълнителни основания. Ще може да се изисква от дружествата да спрат обработването на данните или да заличават алгоритми. И тези изпълнителни основания за спиране на обработката ще са също така силни, ако не и по-силни от административните глоби координатор от името на ГУЕ в Либе, госпожа Спинели, за една минута. Благодаря. Въпрос за Карол Кадваладър. Той е малко в страни от всичко, което коментирахме с съмненията за Кембридж Аналитик. Господин Лайли каза, че е имало целенасочено е, подбор към хората, данните като че ли показват, че е, това, което се е случило, не е чак толкова е, значително, поне е по отношение на това как са били позволя... повлияни изборите в е, Съединените щати. И може би тук се получава някакво объркване. Е, Кембридж Аналитика е от Ед Круз, но не са постигнали кой знае какво. Та не е ясно доколко надежни са всички тези е, твърдения. Сега не се ли използва този сигнал така да се подкопае анализа на а, това, че определени политически сили не са спечелили в изборите? Да, напълно основателен въпрос е, е за това доколко ефективни са тези техники. Но тук поставяме въпрос всъщност кое е законно. И се връщам отново и отново на твърдението, когато хората казват, ами всички правят е, това, всички в политиката, които водят е, кампания, го правят – аз лично обаче не познавам други, които да са използвали услугите на дружество, което е свързано с е, военни цели, които работи за Министерството на обраната, което е било плаща, е, е получавало пари, за да е, прави пропаганда в определени страни и то от правителството не знаем какво са правили, защото е поверителна информацията. И когато са така изчистили методите си, са се насочили към е, собственото си граждани. Не смятам, че това е законно. А сега дали е ефективно, има кой да си мисли по този въпрос. Моята цел не е да установявам това. Целта ми е да разбера законно ли е, колко пари са дадени, защо са свързани всички тези компании, защо се крие всичко това, защо се покриват техните връзки. Тук мисля, че има човек, който може да ви даде отговор. Това е лидера на ЮКИП партията на, на независимостта на Обединеното кралство, които започнаха с референдума за напускане на Европейския съюз. Ние нямаме възможност да, го, да, да отправяме въпроси към партията ЮКИП в нашия парламент, защото те нямат представители. Тук вие имате така, че можете да го направите. Коментар извън микрофон. Okay, um, the Libe coordinator for the Greens is Jan Albrecht. Yeah. Ян Олбрехт, координатор на Зелените. So I can... Сега ще се опитам да предам въпроса на колегата. Обръщам се към господин Уайли. Идеята е да разберем фактите. Господин Уайли, Бих искал да разбера малко повече за това какъв точно е бил модела на Кембридж Аналитика във връзка с рекламите в рамките на референдума за Брексит. Какъв е бил модела? Искам да се спомене и Aggregate IQ, филиала на Кембридж Аналитика. Аналитика участието на това дружество в референдума по Брексит. Какви са моделите, по които сте работили и каква е била тяхната цел? Дайте ни малко повече информация, искаме да разберем какво се е случило в миналото. Благодаря, господин Уайли. Много е трудно да дам подробности в рамките на двете минути, които имам. Искам да кажа следното. Може да погледнете академичната литература, на която стъпи Кембридж аналитика. Едно от проучванията беше финансирано от една агенция във Великобритания за военна научна дейност. Що се отнася до Кембридж Аналитика, аз видях, че се прави определен тип контрол. Кампанията на Обама не е използвала данни, за да манипулира или принуждава гласоподавателите да действат по определен начин. Тя е използвала данни, за да разпространява информация. Не мога да ви дам информация за това как работят моделите в рамките на двете минути, тъй като ще ми трябват поне 5 или 6. Извинявам се, каза председателя, но може да се опитате да дадете малко повече информация по друг начин. Благодаря, че се опитахте така или иначе. Господин Батан. Благодаря. През изминалите 26 години работих активно като политик, опитвайки се да убедя британските граждани, че трябва да напуснем Европейския съюз. По време на кампанията преди референдума за Брексит разговарях с стотици, дори може би хиляди хора. Нито един от тях, независимо как беше решил да гласува, не ми каза, че се е влияел в решението си от онова, което е чел по социалните медии. Това, което се прави в момента е просто опит от установените субекти и формирования да обърнат резултата от референдума. Вестник Guardian не е независим субект в случая. Има своите политически пристрастия, като всеки един, който води политическа кампания. Guardian, Guardian води ли разследвания във връзка с онези, които са били за оставане в Европейския съюз? Провели ли сте спрямо тях същото разследване, което сте провели спрямо другата страна? И вторият ми въпрос е, продължавате ли да сте пристрастни, да подпомагате усилия за обръщане на резултата от референдума, за връщане назад? Благодаря ви за въпроса. Не става дума за това дали сме пристрастни или не. Съвсем категорично го заявявам. Става дума за неприкосновеността на демокрацията ни, за националния ни суверенитет. И мисля, че Европейският съюз също има интерес от запазването им. Um, uh, to to да се върна на въпроса ви, а именно дали Гардиан извършва разследване във връзка с това как са използвани данните от привържениците на оставането в Европейския съюз. Доколкото знам, няма проблеми с тях. И доколкото знам, и избирателната комисия при разследването си не е стигнала до подобен извод. Същото въжи и за полицията. А ако е имало такива констатации, наистина се надявам, че журналисти ще направят разкрития и ще извършат разследването. Независимо от това, кой извършва престъпление или се опитва да подкопава избирателното ни законодателство, тези престъпления трябва да бъдат разкрити, трябва да се узнае истината. Категорично заставаме зад това. Аз казахте също, че разследването, което сме провели е политически мотивирано, че сме пристрастни. Но не мисля, че Фейсбук или Google са политически пристрастни в случая. Те оказват въздействие върху държави, върху демокрации, независимо от въпросната политическа система или от политическите убеждения на съответните лица. Смятате, че в случая става дума за пристрастност от страна на установените субекти, които искат да останем в Европейския съюз. Добре, да видим докъде ще ни доведе една такава гледна точка. Мисля обаче, че вие трябва да разглеждате нещата в по-широк контекст, да обърнете внимание на по-общите проблеми и заплахи. От името на ИМКО, координатор от името на ЕНС, госпожа Трошински. Благодаря, господин председател. Искам да поставя един въпрос, сходен на този на господин Батен, но по-технически. Евентуално се обръщам към е, господин Паракилас. По отношение на защитата на личните данни, е, говорихме по време на една визита в Штатите е, за е, техниките, които използва Фейсбук. Подобни алгоритми могат да бъдат използвани за изборни цели, но не единствено. Понякога има такива маниери, които, от които направо настръхваме. Да Примерно, Фейсбук в някакъв момент може да се окаже, че ни подслучва или че ни чете имейлите. Та, Какви са разликите между е, техниките, използвани по време на кампаниите на Тръм или Брексит и е, тези техники, които се използват с чисто търговска цел? Мисля, че така съществото на въпроса ви е има ли разлика между приемите или технологиите, използвани от, в кампанията на Тръмп и е, съответно за търговски цели. Разговор, Отговорът е не, няма разлика. Това, което направи кампанията на Тръмп е да използва много ефективно техники на търговския маркетинг, които са разработени за социалните медии. Те ги използваха за политически кампании и то много ефективно. Това вероятно е най-ефективно проведената кампания за президентски избори е, на, водена на, по социалните медии. Благодаря. Ливия Юрока от НП. Благодаря. Съвсем накратко. Нека да се върнем на това дали можем да разберем каква е печалбата на Фейсбук. Замесени ли са трети страни? Освен това, искам да разбера подобни неща дали се случват и в други страни когато говорим за провеждане на политически кампании, плащат ли други правителства за използването на подобни техники в рамките на кампаниите? Ливия, към кого задавате този въпрос? Само едно име. Госпожа Ярока говори без микрофон. Okay, we'll go for your first Добре, Карл Кадалолдер. Карл не иска да отговори на този въпрос. Аз ще отговоря. Девит се чувства леко изолиран, не го забравяйте. И така, въпросът беше свързан с печалбите, дали са замесени трети страни, каква е печалбата на Фейсбук. Мога да говоря много общо, защото Фейсбук естествено не оповестява тарифите, които има за политически кампании или за други кампании. С тази оговорка има страни, които са замесени в изпълнението на маркетинг кампанията в рамките на Фейсбук. Тези страни получават част от пая. Като цяло, ако погледнем голямата част от средствата, те отиват основно за Фейсбук. За кампанията на Тръмп, онова, което беше оповестено, беше някъде между 80 и 90 милиона долара. Надявам се, че може да си създадете представа. Искам да напомня на колегите, че ако дойде време да задавате въпрос, но не сте в залата, си пропускате реда. Ева Кайли. Благодаря. Въпросът ми е към Фейсбук. Технически възможно ли е да се види кой използва кои от данните ни и за колко дълго, за да се откаже достъп на трети страни, но да има възможност все още за ползване на приложенията. Би ли било справедливо това според вас? а, какво е въздействието на потока от новини, като се има предвид, че може да се манипулира. Освен това, данните не би ли трябвало да са публично благо, най-вече за научните среди? Какво трябва да се направи, за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще, тъй като законодателството, като например общия регламент за защита на данните, се задейства малко бавно, а е ясно, че има нужда от нови правила за целенасочената реклама. Ева, искам да знам точно на кого задаваш този въпрос, защото упомена Фейсбук. Благодаря за въпроса. Много аспекти засегнахте. Първо, контрола на ползвателите. Фейсбук, тъй като попада в обхвата на много законодателни актове, не само в Европейския съюз, но и в други държави, задейства редица механизми за контрол. Но понякога тези механизми не са сработили така, както Фейсбук е твърдял, че функционират. Един конкретен случай бе докладван тази сутрин. Става дума за производителите на устройства, които допускат частен достъп до данни, включително и данни на приятели. Имало една настройка, която в случая не е функционирала, а именно настройката, която могат да задействат потребителите, за да няма достъп до техните данни от страна на техни приятели. Тази настройка не е работила в случая, поради което са били и предадени данните на ползвателите. Има и други подобни примери. А кои са основните обекти Извинете, следващият ви въпрос беше за потока от новини и за неговото съдържание. Какво буди загриженост у нас във връзка с съдържанието? Този поток, захранван постоянно с новини, е опит да се филтрира най-доброто съдържание. От друга страна е и възможност за дружества като Фейсбук да реализират печалби. Един от основните проблеми, на които се натъкват тези компании, е, че разработват нови модели за захранването на такива потоци, които да будят особен интерес и агрегираните данни са наистина изключително сложен проблем. Не мога да отговоря на този въпрос за 5 секунди. Много лесно обаче могат да бъдат деанонимизирани масивите от данни. Господин Еже, координатор на АЛДЕ в Либе. You, the, the, the Благодаря. За мен ключовия въпрос е как да се върне е, властта обратно в ръцете на хората да е, се отнеме от платформите, за да има и справедливи представителни избори и резултати на референдуми. Зукърбърг казва, че са работили по слабостите, но а, ние знаем, че основните елементи, алгоритми, целенасочени реклами, техниките за убеждаване си остават. Така че как можем да предотвратим злоупотребата в един следващ а, случай? за изкривяване на избори, това, което чуваме за Брекзит, това си е най-голямия обир на века. Тук трябва да се коментират няколко аспекта. От страна на технологичните компании, Фейсбук започва с много важни стъпки в посока на прозрачност, за да е ясно кой купува реклами особено е, в контекст на избори. Така че това е много важна стъпка прозрачността. Един от проблемите с тези компании е, че бизнес модела им е да събират максимални е, данни, за да правят много целенасочени е, реклами и да ги продават на тези, които плащат най-много. И тук вече се задава въпроса докъде стигаме с на този тип целенасочено рекламиране. Може да търсиме регулиране на подобни техники, е, включително и за избори а може и просто да премахнем някои от функциите на IT платформите, за да може да се предотврати това, което се случи по време на референдума за Брексит и избора на Трамп. Моята препоръка е да не се правят прекалено е, сложни е, разпоредби, а по-скоро да се търсят максимално изчистени системи, така наречени екосистеми, да се търсят и е, други заинтересовани да работят по такива системи. Това е една, един от възможните отговори. Барбара Спинели от името на Либе и Гуе. Пояснете защо за трети път се изказвате, Барбара въпрос към Санди Паракилас. На италиански ще го задам. Новия общ регламент защита на данните е много ценен инструмент за нашите граждани. Искам да попитам дали мнозинството, многообразието от европейските европейско законодателство може да постави на риск плурализма в интернет. Какво ще кажете вие? Война срещу фалшивите новини, етичен кодекс, авторско право и какво ли още не. Оставам с впечатлението, че се опитваме да вкараме пастата за зъби обратно в тубичката, а това просто няма как да стане. Отговор. Съгласен съм, че има проблем, който ви описвате като паста за зъби и тубичка за паста за зъби. Много е трудно да решим проблема по отношение на продукти, които вече са изградени и пуснати за употреба, когато никой не е помисля какъв е риска, когато е създаван продукта. Прикамвам Европейския съюз и парламента да помислят внимателно как да създадат стимули за дружествата да правят правилното нещо и да не правят неправилното. Споменахте регламента. Едно от ключовите неща за него е, че той предвижда разумни санкции. За първи път, наистина за първи път, хай-тек компаниите ще имат възможност да плащат и то сериозно. Когато една компания е заплашена финансовото и положение е заплашено само поради една глоба, те ще си помислят как да решат проблема с пастата за зъби и тубичката. Никой не иска да плаща глоби от порядъка на няколко милиарда. Затова помислете за стимули. Естествено и глобите са важни. Помислете обаче за малките дружества. Защитете онези, които залагат на иновациите а пък нека големите да плащат за петролните разливи, които са причинили. Благодаря от името на Либа и Зелените, Джудит Аргентини. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към госпожа Ладра. Ще се спра върху въздействието, оказано от Кремъл върху референдума за Брексит. Аз съм от Холандия. При нас бе проведен референдум по въпроса за Украина и у нас въпросът за въздействието върху предизборната кампания в навечерието на този референдум бе повод за тревога. Искам да знам какво мислите вие. Колко е била силна връзката с Русия според вас по време на кампанията преди референдума за Брексит? Кои са били основните действащи лица според вас? Доколкото знам, сте била и обект на атаки, отправени лично към вас. Гарантирана ли е вашата лична безопасност? Благодаря ви за този въпрос. Мисля, че най-важното, което можем да кажем е, че просто нямаме информация. Има подозрения, че Русия по някакъв начин е оказала въздействие върху референдума за Брексит защото знаем, че до момента Русия се е месила в избори в цяла Европа. Така че доста малко вероятно е в навечерието на този така важен референдум, поне да не се е опитала да окаже въздействие. Но тук нещата отново опират до въпроса за политическата воля, до системна неспособност да се справим с въпросите повдигнати след множеството разследвания, проведени след референдума. Отчаяно се нуждаем от повече информация, според мен. Има нещо, което знаем със сигурност, а именно, че Фейсбук е възпрепятствал усилията на британския парламент за провеждане на разследване. В отговор на искане от Демиан Колинс, председател на анкетната комисия на Британския парламент, Фейсбук е излязъл с писмо. Заявил е, че разглежда познатите профили банкови сметки, извинете, за които има информация и е установил, че е бил изхарчен 1 долар в навечерието на референдума. Но трябва да знаем дали е имало целенасочена реклама и в Великобритания. И когато направихме проучване, установихме, че са били изразходвани 1000 паунда. Все още не е много голяма тази сума, но е доста по-голяма от единия долар цитиран от Фейсбук. Нужна ни е за това повече информация и за целта трябва да ни помогнете вие, защото за Великобритания тези въпроси са трудни за решаване. Трябва да ни помогнете. Um, for... Благодаря ви от uh, името на СПД Явко, господин Зиле. Си, sí, салве. La mia domanda è per Sandy Parakilas. Добър ден. За Санди Паракилас ми е въпроса. Днес говорихме за общия регламент за защита на данните, което определено е добра стъпка напред в е, опазването на данните. Намират се решения за това какво да се прави в законодателството за ползването на данни, за прозрачност, за предаването, да има повече правомощия. За доказване на подобни практики и санкции. Говориме също и за потоците от лични данни но въпросът е, примерно, не личните данни. Примерно едно електронно съобщение, то не, това не са лични данни, но пак може да се отнася за нас лично. Какви предложения бихте имали вие за законодателна рамка, която да не спира развитието на така компании за здравословни практики и да не възпрепятства малките, но да не е само в полза на големите. Благодаря. Ключовите въпроси, които е, бих казал, са основните, за които вече говорих. За стимули трябва да има защита за малките компании. Това може да се осъществи по няколко начина. Примерно да има изключения от някои разпоредби, да се намалят санкциите за тях, също да се предоставя обучение и подкрепа. Това не са неща, които непременно първо ще си помисли човек, но когато трябва да се спазва общия регламент за защита на данните, примерно в Штатите се отделят е, много усилия за това. Колкото повече информация и подкрепа се даде на малките предприятия, толкова по-лесно ще им бъде на тях да, се, да спазват регламента. Та, за мен, е, освен основните неща, които коментирах, това е една област, в която може да се работи. Така, мислете как да се помогне на малките компании не само с намаляване на санкциите, а с а, помощ за усилията им да спазят изискванията. Аксел Вос от НП. Благодаря, господин председател. И аз искам да задам въпрос на господин Паракилас. Случаят с Фейсбук и Кембридж Аналитика предизвиква възмущение традиционно сред политиците. Политиците традиционно изразяват това свое възмущение, призовават за по-строги законови разпоредби. Нещо като си първосигнална реакция. Но не би ли трябвало, но в тази област по-ефикасно да се прилага законодателството, повече да се следи за изпълнението и контрола, вместо да се приемат допълнителни законови актове. Вторият ми въпрос. Какво според вас е възможно от правна, техническа или политическа гледна точка, за да може подобно манипулиране на отделни лица и на изборни процеси да бъде предотвратено. So, in terms of your... По първия ви въпрос за ефективното изпълнение. Аз не съм експерт по прилагането на европейското законодателство в областта на защита на данните, но в САЩ няма почти никакво прилагане даже на съществуващото законодателство. Например, има един указ за даване на съгласие, познат като FDS. Той не се прилага трябва да има първа крачка, а именно агенциите, които трябва да следят за прилагането на законодателството, да работят и да работят, ако има нарушаване на законодателството. Това би било една много голяма първа крачка за решаване на проблема. Аз не съм юрист, но ми е трудно да си представя, че не е имало големи нарушения от страна на Кембридж Аналитика и Фейсбук. По отношение на ново общото законодателство. Мисля, че общия регламент за защитата на данните е важна първа крачка. Бих добавил следното. Ще трябва да се помисли много за следващото поколение технологии. Мисля, че общия регламент следва да бъде похвален за това, че предприема много мерки за съществуващите технологии има някои много стряскащи неща. Например, съдържание, уж за което се плаща хора, които говорят по някакви въпроси, но всъщност не съществуват. Фейсбук е само една от компаниите, които работят по подобни неща. Те имат бизнес модел, който да продадат и съответно някой друг да използва възможността за предсказване на поведение, на действие. Мисля, че трябва да се заемете с подобни нови технологии. Йозеф Вайденхолцер от името на Либе и социалистите. Въпросът ми е към журналистката от Guardian. Благодаря за това, че споделихте вашата история. Благодаря за търпението, за настойчивостта. Онова, което сте разкрили, е, засяга сърцевината на нашите демократични общества. Как да защитим хората, лишния им живот, е, да няма намеса, как да се попречи на случаи като Брексит в бъдеще. Въпросът ми е следния. Какво можем да направим, за да гарантираме, че нашите демокрации ще оцелеят? Какво да направим, за да защитим гражданите от предизборни манипулации? Смятате ли, че липсва законодателство или просто не се прилагат съществуващите правила? Нещо във връзка с отговора, който дадох и на Джерард Батън. Между другото, той каза, че нито един от хората, с които е разговарял, не му е казал, че е бил повлиян от това, което е видял онлайн. Всъщност, когато говорим за референдум, много хора са или за, или против. Имаше обаче една малка част, които не бяха решели. И всъщност те направиха разликата, те бяха от значение. Тези няколко хиляди. Тях трябваше да намерят и тях трябваше да бомбардират. Това са хората, които бяха невидими за всички нас. Нещо подобно се случва и при изборите в вашите страни. Мисля, че хората като цяло са изключително самодоволни и смятат, е, че не са засегнати, че не са ставали свидетели на нещо подобно и не са ги повлияли. Същината на проблема е следната. Как да защитим точно тези хора? И как да гарантираме, че влиянието върху тях не се упражнява на тъмно? Защото това е проблема. Всичко това се случва на тъмно. Онова, което правите е невероятно. Вие хвърляте светлина върху подобни практики и се опитвате да намерите начини за защита. Да се получите от случилото се. Елизабет Денам ще пише за случилото се в доклада си. Всъщност, самодоволството е нещо много опасно, както чухме и в някои от коментарите. виждам как тук се говорят толкова много езици в тази зала, толкова много култури са представени. От друга страна, проблема, за който говорим, най-често е проблем, по който се шепне на ухото на някого и се насажда омраза, например. Толкова много неща се случват зад колисите или на тихо. Така приключвам, защото времето ми изтече. Трябва да съм неутрален, но отговора ви ми хареса. Наистина засегнахте някого. Господин Юрек от името на Екаре и Ливе. Я имам питание до пана... Е... Благодаря. Имам въпрос. За контрола върху изказванията по Фейсбук. Доколкото знаем, са били заличавани страници, без обаче това да се основавало на ясни правила. Фейсбук прилагал ли е подобна практика? Има ли и ясни правила за заличаването на информация? Или какво можем да направим, за да избегнем цензурата по Фейсбук? Още един въпрос при кои други предизборни кампании е имало подобна злоупотреба с лични данни please. Елизабет. По първия ви въпрос, той се отнасяше до заличаването, вероятно незаконното заличаване на данни от Фейсбук. Ще трябва по-широко да се спра върху контекста, за да отговоря на този въпрос. Става дума за това за какво става дума, дали за нечи профил, за административна информация или друг вид информация. Мерцедес Бресо, координатор в АВКО от името на социалистите. Карол, ла, ла доманда. Благодаря. Въпрос за Карол. Проблемът е, че около 10 процента от населението в света има профил в Фейсбук, т.е. най-голямото обществено пространство е там. И е, правилата за организиране на това обществено пространство са важни, защото е, в демокрацията имаме правила за представителност, която е застъпена в конституциите, но е, в онова е, глобално пространство не е ясно кои правила действат. Сега Фейсбук се опитва да налага собствени ограничения над злоупотребите, но се питаме дали тези ограничения са достатъчно сериозни и достатъчни сами по себе си. А също, мислите ли, че е имало влияние в други избори, примерно в Италия наскоро или другаде? Дали е, не би било ефективно да има международна мрежа от разследващи журналисти, за да се преборят с това явление. Действително, много интересно е да говорим за това глобално обществено пространство, но ние считаме, че то е обществено пространство, но то всъщност то е частно, корпоративно такова. И това става много е, ясно за всеки, който е, се е оказал жертва на злоупотреба в това пространство. Мога да дам е, различни примери. Примерно, аз. Е, Получавах заплахи от кампанията на Найджел Фараж по Твитър, заплахи за насилие, видео, в което се размахваше пистолет и така нататък. Стотици оплаквания имаше е, към Твитър, но видеото не бе премахнато. Ако нещо подобно се случише на улицата, може да отида към полицията и искам нещо да бъде направено. А в случая не можех. Така че имайте предвид, става дума за частно пространство, собственост на частни компании и в момента Фейсбук доли отказва да дава отговори на националното правителство. Не искат да дойдат в е, Обединеното кралство да отговаря на въпроси за това какво се е случило по време на референдума. Примерно, вие сте единствения орган в света, който успява да ги призове и можете да искате някакви отговори от тях. От името на АВКО и ЕНП Вивиан Рединг, комисаря, която отговаряше и за общия регламент. Благодаря към госпожа Денам. Вече казахме, че основната идея на регламента ГДПР е да бъде приложен. Съответно, ролята на органите за защита на данни е от е, изключително значение. Ще чакаме с нетърпение доклада, който ще публикувахте и който споменахте. Само, че доклада, свързан с Кембридж Аналитика, е само върха на айсберга. Искам да попитам дали има други органи за защита на данните, които правят същото като вас, само че в съответната страна, за да се види дали нещо подобно не се случва там. Ние имаме задължението в нашите партии да спасим изборния процес, който сега е заложен на карта. Доклади като вашия могат да помогнат, но те не трябва да са само британски по своята същност. Какво се случва на други места? Благодаря за този въпрос. Ние ръководим разследването за Кембридж Аналитика и Фейсбук поради връзката с Великобритания. Ние сме една от службите с най-много ресурси и съответно можем да се вземем сериозно. Колегата Джеймс обясни с колко раз... персонал разполагаме, какво е приложното поле на разследването. Има други органи, които могат да съберат много експерти с различен характер за отрицателно време. Затова ви приканвам да гарантирате, че органите за защита на данните във вашите държави членки са достатъчно обезпечени от към ресурси и персонал. Мисля, че ако се направи подобно разследване, ще видим подобни практики и подобни дружества в други държави. Работим с Европейския борт за защита на данните, имаме работна група за онлайн платформите и социалните медии. Тези практики са добри, имам предвид това, което ние правим, сътрудничеството, но не е достатъчно да се направи нещо подобно, защото може да се погледне въздействието не само върху кампаниите и референдумите и не само върху Великобритания. Въздействието е мащабно, много голямо е. Председателя, това е нещо много важно. Събитията се случиха в Великобритания, но полуките трябва да са е, налични навсякъде. Благодаря за това, че е, подчертахте това. Имаме още петима оратори, а сме предвидели превод до 8 часа. Моля преводачите за разбиране, но ако времето им изтече, ще трябва да говорим само на английски. Господин Велкен. Благодаря, благодаря на гостите за изложенията им днес. Имам въпрос към господин Паракилас. Днес стана ясно, че Фейсбук дава възможност на разработващите приложения достъп до данните на ползвателите си. Това може да е било и в основата на злоупотребата с данни във Фейсбук до момента. Има проблеми във връзка с пазарното положение на Фейсбук. Данните, които ни предостави Фейсбук, показват, че в бъдеще ще има нужда от обмен на данни между Фейсбук и WhatsApp. Освен това, Фейсбук твърди, че има и много альтернативи, като WeChat, Flickr или Vmail. Смятате ли, че тези услуги са достатъчни за да допуснем, че Фейсбук не е с господстващо положение на пазара? Може ли по-строгите правила за оперативната съвместимост на платформите да са от помощ? Или пък смятате, че Фейсбук е с господстващо положение на пазара и трябва да бъде разбит този монопол? Благодаря. Първо ще се спра върху производителите на устройства, след това върху въпроса ви за монопола. Днес Нью Йорк Таймс рано сутринта публикува един материал, в който се разкрива, че в продължение на няколко години е имало взаимодействие с производители на устройства като Samsung, Apple, Microsoft, с всички по-големи производители на устройства телефони. В рамките на това партньорство Фейсбук е предоставил достъп до данни поне особено прозрачен за ползвателите си начин. Предоставял е достъп и до данните на техни приятели. Тези данни са се съхранявали не само на устройствата, но понякога и на сървърите на компаниите партньори. Това е важно поради две причини. В САЩ има едно споразумение, постигнато с Федералната комисия по търговията, което цели предотвратяването на подобни практики. Освен това, ако има действително такива практики, то Фейсбук не е казал истината, когато е бил изслушван от парламенти, например, до момента. Той заяви, че е сложил край на подобни практики през 2015. Затова трябва наистина подробно да разгледате този въпрос. А що се отнася до монопола на Фейсбук? Според мен Фейсбук по несправедлив начин се ползва от силното си положение на пазара. Има монопол. Би трябвало да бъдат отделени WhatsApp, Instagram и Facebook, различните продуктови категории на Facebook. Трябва да се учредят или отделни дружества, или пък подразделения на едно и също дружество, които обаче да не споделят данни по между си. Snapchat е един чудесен пример за дружество, например, което може да се съревновава с Фейсбук, копира негови а, приложения и други, но не може да се наложи, тъй като Фейсбук господства на пазара. Благодаря. Имах въпрос за така, тези различни технологични компании. Много изслушвания имаше и тук е, в е, парламента и в е, Американския парламент за така наречените профили сянка. Тук това са и проблеми за сигурността. Много обаче мъглява беше информацията от Зукербърг за това какво се използва как е, точно може да се направи така, че определен сайт да не използва съответните функционалности. Сега, те казаха, че събират е, данни и че аз като непотребител мога да имам достъп до тези данни. Но как на практика се случва това? Как е, така, трябва ли да отхвърляме възможността за създаване на профил? Аз лично нямам е, опит за това да се събират данни от непотребители. Мисля, че Зукърбърг е прав. Е, събирането на данни от непотребители е важно от гледна точка на сигурността за всяка компания, която оперира по интернет в широк мащаб интернет по принцип всъщност е, действа с е, така този тип стандартни технологии. Но е, основният момент, който не е разгледан, е според мен защо не е възможно потребителите е, да е, не разрешат в 100% да се събира информация или ако искат да се заличи всичките данни, които са събрани за тях. Нямам отговор защо подобни функционалности не съществуват за непотребители. Защото и потребителите, и непотребителите в такъв смисъл би следвало да имат еднакви права. Либия и СД, Ана Гомес, приключва превода, имайте предвид. Господин Паракила, споменахте, че бизнес модела на Фейсбук не е добър за обществото, за хората и той трябва да бъде разбит. Как ние като регулатори да го разбием? Работното време на преводачите приключи. Желаем ви приятна вечер. Make a difference there. And in view of the new frightening technologies that you just uh, referred, what could we do? And then, uh, do you see a link with the uh,